Европа да постигне Базел 3 да бъде изпълнено от всички останали партньори. Благодаря. Благодаря, казва председателката. С това приключвам общото разискване. Гласуването ще се състои утре. Meine sehr verehrten Уважаеми колеги, следващата точка от дневния ред е доклада на господин Каза Обща система на данъка върху добавената стойност и продължителност на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка. Започваме веднага с дебата. Първият оратор е докладчикът, господин Каза, за 4 минути. 4 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Ние имаме имахме, извинете, важно гласуване в Комисията по економически въпроси. За съжаление обаче много колеги не присъстваха. Както беше правилно посочено тук, Подготвени от мен доклад е много важен, защото той се занимава с системата на ДДС. Както всички знаем, преговорите свързани с изменението на системата за ДДС вече са в ход от известно време и все още не сме постигнали пробив. Преходната система, която е в действие от 1993 година, постоянно се удължаваше. И, както ние знаем, това не може да продължава така. Затова трябва да потърсим едно постоянно решение. Преходната система за ДТС, която използваме сега, не доведе до достатъчни резултати, що се отнася до вътрешния пазар. Тя намалява ефективността на предприятията и пречи на ефективната трансгранична економическа дейност. Освен това, тази система остава много уязвима за различни видове измама, например, верижни измами, както ние обсъждахме това наскоро в парламента оттам и сериозните последици за приходите, които се събират от държавите членки. Решението, което трябва да вземем, не е лесно и ние можем да намерим подходящи условия и договорености само след много подробен дебат и продължителни консултации. Наскоро получихме уверение от комисията, че в скоро време комисията ще излезе с зелена книга, така че да може да се проведе дебат по този въпрос. Докладът ми призовава комисията да гарантира това, че процесът е ефективен и че се прави всичко възможно, за да се гарантира това, че новата система ще гарантира един по-ефективен вътрешен пазар. Второ, тази нова система ще цели да се намали тежеста върху бизнес сектора и също така тя ще позволи ефективна борба срещу измамите. Този доклад, както вие знаете, той вече е бил одобрен от съответната парламентарна комисия КОН. Също така призовава Европейската комисия да гарантира това, че конкретните предложения са публикувани до 2013 година. Още веднъж подчертавам. Не трябва да имаме система, която ще приемем и която ще влезе в сила 2013 година, но предложенията трябва да бъдат публикувани преди 2013. Бих искал да се осигури това и знам, че съм подкрепен от много колеги в парламента. Искам системата да влезе в действие преди края на този парламентарен мандат, така че да не се допуска поредното държаване на преходната система ще одобрим новата система. Разбира се, ни очакваме да бъдат предвидени мерки, които да отчитат предложенията. Бих искал да благодаря докладчиците в сянка, моите колеги и да изразя надежда, че ще имаме задълбочен дебат по този въпрос, така че да намерим колкото се може по-бързо едно добро решение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Каза. От името на комисията думата има господин Шемета. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Искам да благодаря на Европейския парламент и особено на докладчика господин Каса за конструктивната и бърза реакция за предложението на комисията за разширяване на съществувания режим за ДДС. Но нашето предложение е просто и няма много противоречие. Мнението на парламента за комисията ще даде възможност на съвета да приеме предложението преди края на годината. Точно преди да приключи срока на настоящия режим. Предложението вече бе разгледано в работните групи на съвета. За сега няма трудности да бъде прието бързо това. Както каза и докладчика, предложението ще даде на предприятията необходимата правна сигурност и ще даде възможност да се формира стандартна ДДС ставка на европейско ниво. Комисията съвсем скоро ще започне един широк дебат за бъдещето на данъка за добавена стойност, за да се оцени сложността и недостатъците на системата, т.е. твърде прекалените изисквания, възможностите за е, фалшификации. До края на годината ще предложа на колегите си да публикуват зелена книга за оценка на настоящата система и за търсенето на начините, по които ще е добре да продължим за бъдещето. Очаквам реакции за проблеми, като например как да създадем по-проста, по-стабилна система за ДДС, как да намалим разходите за бизнесите, особено за малките и средни предприятия, да ограничим измамите и да дадем възможност за достатъчно гъвкавост на страните членки. На базата на тези резултати комисията ще дефинира своята бъдеща политика в областта на ДДС в една съобщение за е, работата си до 2013 година. Предложените изменения ясно показват интереса на парламента по тази дискусия за бъдещето на стратегията за ДДС на европейско ниво. Приветствам вашия интерес и очаквам да имаме един плодотворен дебат и по-нататък. Но също така считам, че измененията са извън обсега на предложението, което дискутираме днес – защото става дума само за временните продължения на, семе, на системата. А дебата трябва да го проведем на базата на Зелената книга. Особено, що се, се отнася до изменението, което иска от комисията да създаде е, окончателни правила за този режим до 2013 до към днешна дата ние не можем да се ангажираме с срок за предлагане на е, ставка по ДДС универсална. Защото ще трябва да се проведе консултации, които ще засегнат и още много други въпроси, освен ставката по ДДС. Но се надявам, че и консултацията ще очертая приоритетите на тази система. Ние планираме законодателни предложения, но те ще зависят изцяло от резултатите от консултацията. Благодаря, господин комисар. Сега, ако можем да пристъпим към изказванията от името на политическите групи. Е НФ, госпожа Есея, минута и половина. Благодаря. Предложението на комисията се базира на това да продължи настоящия режим до 2015 година, като ще има ограничения за 10% разлика между минимална и максимална ставка с цел да няма изкривяване на конкуренцията в различните страни членки. Основа на мнението на парламента е искането комисията бързо да проведе консултация за създаване на един ставка по ДДС. Някои от предложенията, които ние даваме, са изключително важни защото в момента ние искаме да очертаем посоката, в която искаме да вървим а, в системата на ДДС. В бъдеще ще трябва да има по-леки процедури за отчитане на ДДС, така че нещата да бъдат по-лесни, особено за малките и средни предприятия. Също така искаме да се борим с измамите по плащането на данък ДДС. Един от проблемите е повишаването на ставката на ДДС, което няма да помогне. Този, нов, този начин да се получава доход в страните членки няма да помагне и е, смятам, че по-скоро трябва да се работи за борба с измамите или очакваме комисията да действа. Благодаря, госпожа Есая. Сега от името на социалистите и демократите, господин Куташ. Благодаря ви, господин председател. Както виждаме в тази проекто директива, минималният ставка на ДДС до сега е работила добре, но наистина ни е необходима обща уредба, която да отчита и изводите, които сме си направили от кризите в Европа. Необходима е нова европейска стратегия в областта на ДДС освобождаване от бариерите, които все още препречват пътя ни. Освен това, трябва да помислим и за превенция и противодействие на измамите, но до тогава би трябвало да прилагаме преходните разпоредби. Смятам, че удължаването до 31 декември 2015 година дава известна възможност за реално приложение и по-добро хармонизиране на данъчното законодателство. Очакваме новата уредба в тази област, но искам да отбележа, че някои правителства са искат, възнамеряват да вдигнат ставките на ДДС на 24%, например Румъния, румънското и унгарското. До момента те се придържаха до максимална ставка около 10%. Но смятам, че непременно трябва да предотвратим надвишаването на тази граница. Ето защо ни е необходима обща уредба. Също така не бива да забравяме, че населението страда от бедност. Смятам също така, че въвеждането на по-висока ставка на ДДС няма да доведе до осигуряване на доходите. Благодаря, господин Кутас. От името на АЛДЕ, минута и половина, господин Шмидт. Е, Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Благодаря и на докладчика. По принцип, аз смятам, че потреблението не трябва да се регулира посредством данъка добавена стоеност. До този момент обаче приемахме това, че съществуват разлики. Знаете, че професор Молти в своя доклад за единния вътрешен пазар обърна внимание на това, че тези различия могат да се отразят отрицателно на вътрешния пазар. Затова ние трябва да продължим да подкрепяме системите за ДДС и трябва да направим така, че при определенето на ставките за ДДС е означение да бъдат не толкова интересите на отделните държави, колкото принципите на единия вътрешен пазар. Каза се вече, че трябва да се намали тежестта за малките и средни предприятия. Мисля, че трябва да изградим една система, която може да бъде устойчива на измами. Важно е правото на държавите да се самоопределят, но трябва да не забравяме, че добре работещия единен европейски пазар предполага хармонизиране и на нещата по отношение на данъците. Надявам се комисията да се приближи до тази идея и да изходи от принципа на добре работещ един вътрешен пазар, въпреки националните различия. Благодаря, господин Шмидт. Преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Госпожа Базеско има думата. No está la señora Basescu. Bueno, pues eh, Госпожа Бозеско не е тук. В такъв случай тя пропусна своя шанс. Господин Паска за една минута. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин комисар, колеги, проект, в своя проект комисията предлага въвеждане на минимална ставка за ДДС до 2015 година. Разбирам, че целта е да се гарантира правна сигурност, но смятам, че трябва да се поработи още по посока на хармонизацията. Смятам, че много а, предприятия, тяхната практика, случаите на измами показват, че уредбата за ДДС в Европа е зле организирана и проблемът не е в самата ставка, а в правилата, които се прилагат в международната търговия и дават възможност за данъчни измами, които в много случаи са почти законни. Смятам, че е в интерес на нашите предприятия системата за ДДС да се преразгледа и ревизира. Смятам, че 2013 година е реален срок за такава ревизия. Този проблем непременно трябва да се разреши чрез по-добра уредба. Господин Бонс за една минута. Okay. Okay. Ние търсиме най-доброто зло в края на краищата и се мислим за разходите. В края на кращата данъците се определят преди да се разберат какви са разходите. Тоест първо да им вземем парите, след това да решаваме къде ще отиват тия пари. Хармонизирането на ставката на ДДС на, за обща намалена ставка, което през 1993 година предложи комисията, ще изземе още правомощия на страните члени. Е, и е, защото нивото на определен данъчната ставка е прерогатив на страните е, членки. И Европейския съюз продължава сега да прави страните безпомощни допълнения към него. Освен това, това да казваме, че ще облегчим предприятията е пълна глупост. Ние трябва да им дадем възможност те да решават за себе си. Благодаря. Госпожа Васеско, виждам, че сте тук. Добре проявявате дисциплина. Давам ви думата. Аз имах гласуване в комисията за това, господин председател. Благодаря. Новата стратегия в областта на ДДС трябва да се съсредоточи върху намаляване на данъчното бреме, премахване на данъчни бариери и по-добри шансове за всички нас. В момента няма баланс в, областта, в тази област на вътрешния пазар. Това е в ущърп на малките и средни предприятия. Освен това, сега действащата система за ДДС в държавите членки показва редица слабости, които се, от които се възползват измамниците. Ето защо искам да отправя апел към комисията да публикува колкото може по-скоро резултатите от своето проучване и да ни информира за консултациите, проведени с всички засегнати страни. Трябва да поговорим за намаляване на данъчните ставки, за въвеждане на горен прак и така нататък. Благодаря. Благодаря, госпожо, Басеско. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, искам да ви благодаря за коментарите и становищата, изказани по време на дебата. Радвам се, че Европейския парламент и комисията имат общи виждания за необходимостта да се реформира настоящата система по ДДС. Както казах, приветствам духа на измененията, свързани с бъдещето на тази система – но комисията счита, че е, това техническо предложение в момента касае само продължаването на срока на минималната ДДС ставка за момента. А консултациите за новата стратегия по ДДС се споменава само във връзка с това, защо не установяваме в момента постоянен стандарт на хармонизирана ставка. Новата стратегия и нейната рамка ще бъдат, е твърде рано да бъдат определени сега. Също така искам да кажа, че ние не можем да се ангажираме с дата, на която да представим бъдеще законодателно предложение за новата система, защото първо трябва да се проведе дебат за бъдещето, но ставката по ДДС и да се очертаят приоритетите. Резултатите от тези консултации вече ще насочат е, бъдещата работа на комисията по законодателното предложение. Мога да кажа, че ние завършваме в момента работата си по зелената книга и в близките няколко седмици ще поставиме основни теми за дебат между всички обществото, страните членки, парламента, всички заинтересувани страни. И там е, ясно ще бъдат поставени въпроси, които повдигнахте и вие днес. Така че очаквам с нетърпение един плодотворен дебат в бъдещите месеци, за да може комисията да разработи една много по-добра бъдеща стратегия по ДДС. Благодаря, господин комисар, господин Каса. Благодаря, господин председател. dan id-dibattitu nkunu nistgħu nidħlu aktar fil font dwar proposti li ħad uħorġu biha il kummissjoni Kif qalu sħabi f'din il-Kamra. dadani od от kak tu kazah нашите kolegi, treba da търсят премахване на измамите в системата, а също да се помогне и на бизнеса да преодолее пречките, които съществуват в настоящата система. Също така търсиме и по-ефективен вътрешен пазар. В момента не даваме подробности относно решенията, които могат да бъдат е, предприяти а по-скоро очакваме дебата от комисията, така че е, благодарение на този дебат е, бъде създадена една по-ефективна бъдеща система. А целта на доклада, разбира се, е да се увеличи срока на настоящата система, но също така искаме да покажем, че ние очакваме от комисията предложения. Така че да можем да представим и нашите идеи за една по-справедлива система. Благодаря, господин Каса, казва председателя. С това приключваме дебата. И утре в 11.30 ще гласуваме. И сега стигаме до темата спешна помощ за Хаити.